commencer sérieusement là. On a beaucoup de И да, ще трябва да започнем сериозно, защото имаме много да гласуваме. Ако нямате нищо против, може да приемем още от сега дневния ред. Je rappelle. Припомням, че заседанието се предава директно по интернет. Имаме едно приложение, което се нареча e-meeting, което позволява на всички депутати от комисиите и Третран, както и техните асистенти, политически съветници, да имат достъп до документите от заседанието. Имаме превод на всички езици. Е, председателката е много любезна и благодари на преводачите за това, че сме тук. Само искам да ви припомня процедурата. Ще започнем с гласуване по доклада за механизма за въз... възимна връзка в Европа, доклада на господин Маринеско, на госпожа Виркенен и на господин Павел Теличка. Припомням, че двете комисии, комисията ИТРЕ и комисията Транспорт, се споразумяха всяко съвместно заседание да бъде ръководено от един от председателите на комисиите. Искам да благодаря за чудесното сътрудничество с моя колега Бюзек, а също и с докладчиците госпожа Великенен, господин Маринеско, така както и господин Теличка. Гласуването по този доклад, електронното гласуване ще се проведе на две части. Първата част ще гласуваме от компромис CA1 до компромис CA17. Така че член 17, ще бъде включен. Това гласуване ще се ръководи от мен. Втората част от гласуването започва от компромис 18 до крайното гласуване и тогава ще се е, председателства това, това гласува господин Бюзек, председател на комисията. И то няма да има гласуване за мандата за преговорите. Докладът ще бъде пряко предаден а, в пленарната сесия. И на пленарно ще се реши да се изпрати документа до компетентната комисия и, и транспорт. След това председателят на комисията ИТРЕ ще може да уведоми депутатите, че гласуването може да бъде проведено на определена дата в пленарно. И преди да приключа, може би ще трябва да дам думата на колегата Бузек, който да каже няколко думи, преди да започнем гласуването. Господин Бузик, искате ли да кажете нещо? Good morning, everybody! Добро утро на всички! Какъв горещ какво горещо доброто. Много приятно. Добре. Нека да проверим дали всички сме тук. Моля, гласуваме, за да видим какъв брой депутати са тук и да видим дали имаме необходимия кворум, за да започнем гласуването. Моля да гласувате. А, левер. Така, зелените не, аз ще е, извадя своята карта, за да няма грешка в изборяването. Така, готови сме, моля. Компромис 1. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 338. Не, прощавайте. Направо минаваме към компромис 2Б. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. За това моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Продължаваме. Компромис 3 за, против, въздържали се. И това тук не е ясно. Моля, електронно гласуване. No, no, no, I don't Je ferme le vote. Край на гласуването. Mais vous ne, voulez, vous, ne voulez, vous ne levez pas la main. Не вдигате ръка. Не се опитвайте да прехвърляте отговорността. И така, минаваме направо на 446-то изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Имате право. Добре. Гласуваме отново електронно. Le vote est ouvert. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме направо на компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2, а За. Против. Въздържали се. И тук не е ясно. Моля, гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Кой каза, че е ясно? Не беше ясно. Добре, продължаваме. 556 изменение за Attendez, attendez. Момент. Гласувахме компромис 4.2а. Казахме, че е отвърлен този компромис. Ако е отвърлен, направо отиваме. Али. Да, прави сте. ЕНАП, моля да се успокоите, всичко ще мине добре. Отвърлихме компромис 4-2А. И тъй като отвърли, вие сте прави, трябва да гласуваме компромис 4-2. И така, моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Добре, сега минаваме на изменение 556. За против, въздържали се, отхвърля се. И така, минаваме на компромис 4-3А. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че е прието, но трябва да го проверим. Моля електронно гласуване 4-3А. 3А. Компромис 4-3А. Успокойте се, всичко ще мине както трябва. Сега гласуваме компромис 4-3А. Съгласни ли сме? Добре. Край на гласуването. Приема се. И така, сега отиваме на изменение 558. Това изменение се гласува на две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, и тук не е ясно, моля, гласувайте електронно втората част на изменение 558. Je ferme le vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме анблок. Трите Изменения, които следват. Кой гласува за? Кой е против? Отвърля се. Компромис 5 за против въздържали се, приема се. Изменение 500 97 за, против, въздържали се и тук не е ясно. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Точка преамбюла 36 за, против, въздържали се. Пак не е ясно. Моля електронно гласуване. Точка 36 от преамбюла. Край на гласуването. Приема се.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 888 за, 898 е, е, да, отвърля се. Моля да проверим 898. Е, Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 658 за, против, въздържали се, приема се. И компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 688 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 689 за, против, въздържали се, приема се по принцип. Искате ли да проверим? Добре, нека да проверим. 689. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Петстотин и алинея 4. За, против, въздържали се, не е ясно. Гласуваме електронно изменение 518. Край на гласуването. Приема се. Изменение 518, алинея 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 521 изменение. А, 721, извинява се. За, против, въздържали се. Мисля, че, че се отхвърля, но нека да проверим. 721 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. С, за малко, но се отхвърля. 744 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 544-то, добре. 744-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 518 линия 3 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 92Б. Компромис. Кой е за този компромис? Против? Въздържали се. Добре. Да проверим. Моля, електронно гласуване. Компромис 92B. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с компромис 9.2а. За, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим пак. Край на гласуването. Приема се с два гласа. Изменение 808.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 Устно изменение на член 13 за против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно. Устно изменение към компромис 13. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Така, устното изменение и компромис 13 са приети. Отиваме на измени 876. 876 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14. Има едно устно изменение. Има ли възражение към това устно изменение? Не, няма. Значи го гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отиваме на изменение 923. 923 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се, но искате да проверим. Добре. Гласуваме 923 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Допълнително гласуване по компромис 14. Имаме няколко изменения. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Мисля, че е отхвърлено, но все пак нека проверим. Моля, гласувайте. Allez, je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се. Браво е да верифие. Nous allons directement à l'amendement 900. Изменение 971. За, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Нека да го проверим. Гласуване 971. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Изменение 557. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15.2 за, против, въздържали се, не е ясно. Ще трябва да го гласуваме. Моля, гласувайте компромис 15.2. Край на гласуването. Отвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме допълнителните изменения. 989 и 990 за, против, въздържали се. Нека да проверим с ново гласуване, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърлят се. Деветстотин деветдесет и първо изменение. Против. Устно изменение. Има ли възражение срещу това устно изменение? Няма. Следователно ще гласуваме. Вашето изменение, господин Маринеско, гласуваме го. Не се притеснявайте, владея ситуацията. 991 изменение за, против, въздържали се, отвърля се. Нещо нямате доверие в мен, господин Маринеско. Добре, гласуваме. Je ferme le vote. Край на гласуването. Съжалявам, господин Маринеско, отхвърля се. Але, ова директно мала... Устно изменение по член 17. Има ли някакво възражение срещу това устно изменение? Така, за, против, въздържали се, приема се. А сега Отстъпвам на господин Бузек да продължи. Много благодаря, чудесно се справихте. Сега преминаваме към компромисни изменения 18 за 17. Добре, 17. уважаеми колеги. Както знаете, процедурата е написана, че ще добавим устно изменение към устното изменение. Тогава, когато сте гласували устното изменение, а, значи, компромисно изменение 17 е гласувано. Отново ви давам думата.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 против. Ще проверим. Режим на гласуване. Трябва да се спре за малко. Край на гласуването. Приема се. 27А за. Против. Нека да проверим отново. Край на гласуването. Отхвърля се този път. Преминаваме към компромис 22 20-2. значи не 22, а 20-2. За. Про... Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 1074 за. Против. Господи, нека да проверим. 1074. При две комисии по-трудничко, край на гласуването, отхвърля се. Компромисно изменение 28 с устното изменение от ЕНП. Има ли възражения? Има ли първо да... Има ли възражение? Никой не възразява за. Против въздържали се, приема се. 70 гласуваме идентични 77. Е, извинявам се, казва председателя. Добре, чакам. Готови ли сте? Всички ли са готови? 78 до 81. 4 изменения. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 от 3А е, за, против. Нека да проверим. Компромис 3, точка от прембила 3А. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. А, за, против. Нека да го проверим отново точка от преамбила 4А, която е в компромис А9. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме и компромисно изменение 9 за четвърта точка от преамбила за против. Мисля, че се приеме. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се, разбира се, компромис 9 за точка от преамбила 4А, нова, за, против, въздържали се. Ще проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3 за 4Б ново. За, против, въздържали се. Отхвърля се този път. 165 за. Сто шестьдесят и пет за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме сега към Изменение 224. 224, моля намерете го. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 233 за. Против. Въздържали се, нека да проверим. 233. Край на гласуването. Приема се. 239 за. Против. Нека да проверим. 239. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към 308. 308. За. Против. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване на проекто доклада. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се съвсем ясно. Поздравления за докладчиците, за всичките докладчици. И благодаря на госпожа председателката. Отлично сътрудничество имахме, драги приятели. Разбирам, че гласуването в пленарната зала е предвидено през декември 2018 година. Благодаря ви за присъствието. Членовете на ИТРЕ нещо много важно за членовете на ИТРЕ. Имаме едно изслушване, продължаваме заседанието си в 4Q2. Всички ще се преместим в 4Q2. В 10 часа ще преминем. Ние продължаваме тук в комисията по транспорта, тук в тази зала. Благодаря ви. Ще преминем в 10.30. 10.30 продължаваме гласуването тук в тази зала. Mes chers collègues de la commission transport, si vous regardez bien votre agenda, il est bien indiqué Показано е, че в програмата ви, ако сте се запознали добре с нея, е, че продължаваме в 10.30, защото госпожа Майснер има и други техници, които ще дойдат в 10.30. Написано е във вашите списъци за гласуване. Nous restons la Commission Комисията по транспорт остава в същата зала, но ще продължим в 10.30 гласуването. Така е написано във вашите документи.